Good morning, colleagues. We will begin the meeting, and if there are no objections to the agenda... И така, колеги, ако нямате против дневния ред нищо, продължаваме с този дневен ред. Ще има електронно гласуване днес в 10.30. Преминаваме към точка 3 и 4. Това е информация за тристранните срещи за системата за влизане и излизане. Имаме мандат по тези, два, по тези две досиета. Докладчикът е Диес Димера. Той работи много усърдно по тези досиета. И така давам му думата да ни информира за това как вървят преговорите. Благодаря, господин председател. Искам да споделя някои общи бележки с вас, свързани с графика за работата по това досие. Имаме междуинституционалното споразумение – до лятото трябва да приключим работа по тези досиета. На 23 март се състоя първата среща. Вчера беше втория, втората тристранна среща, т.е. на 10 май, но имаме все още 7 технически заседания, които са предвидени. Утре ще имаме осмото техническо заседание. Работим по системата за влизане и излизане и връзката и с Шенген. Вчера работихме по четири теми. Най-напред географските области и въздействията, осложненията, в България и Румъния и тяхното евентуално включване в общата система. Трябва ни политическо изявление, тук политическа воля, политическа декларация. Освен това, трябва ни и хармонизация на сроковете, визите за влизане, за краткосрочно пребиваване, за 90 Тена и 180 дена. Освен това, имаме червена линия при влизането. Социал-демократите поставят определени условия. Става дума за миграционните власти да имат евентуално достъп до системата. За момента това не е предвидено. Освен това става дума и за разследване на терористични дейности. Тук няма проблем. И така този пакет има 7 досиета, включва 7 досиета. Важно е тези 7 досиета да бъдат хармонизирани и да уточняват самата процедура, да уточнят коя е компетентната страна за даден беженец. Важно е тези уточнения да са заложени в пакета за бежанците и за убежището. Сега в тези документи си за системата за влизане и излизане имаме е, член 38, който е спорен. Тук става дума за стратегически въпроси по-скоро. Трябва да видим колко време ще се пазят данните, данните. Тук не е точно ясно колко години данните ще останат в системата. По тези въпроси предстои все още да се постигне споразумение. Следващия трилог ще е на 26 май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 For point five, we um, have to pause, colleagues, because... Um... Ще направим кратка почивка. Ще изчакаме колегите от Евроюст и другите гости. Colleagues, if we just pause until 9.30, we will resume. До 9.30 ще направим почивка. Thank you.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 Good morning to the colleagues who have joined us um, and thank you for your... И така, колеги, благодаря ви за търпението. Продължаваме с точка 5. Мишел Конис е също сред нас, председател на Евроюст. Тя ще ни представи доклада за Евроюст за 2016 година. Това беше една много трудна година за сигурността и Евроюст играе ключова роля при борбата с, киберпрестъпността, е, нелегалния трафик на мигранти. Така че добре дошли на Мишел Конинс. Тя ще представи доклада. Имате думата, Мишел. Uh, uh, благодаря. Уважаеми дами и господа депутати на Европейския парламент, за мен е удоволствие да представя този доклад за дейностите на Евроюст. Искам да благодаря на всички колеги, които ми помогнаха и в е, сътрудниците на Евроюст. Екипите работеха много усилено. <clears throat> Годината беше, както вие правилно казахте, много трудна. Имаше тероризъм, имаше кибератаки. Но престъплението е много сложен феномен, то не спира на границите. И тази година беше много голямо предизвикателство за всички наши служби. Искам да започна с а, този слайд, а именно Евроюст иска да построи мостове между държавите членки, между агенциите и третите държави и всички други заинтересовани партньори и международни организации. Трябва да сме интелигентни, за да сме е, за да си вършим добре работата, трябва да реагираме бързо и да работим много добре с други партньори. Трябва да се допълваме взаимно. Трябва да имаме нашите мрежи, които да се противопоставят на терористичните мрежи. Всъщност, е, Евроюст е орган на Европейския съюз, който Работи непрекъснато, представени са от прокурори 28-те е, държави и членки. И имаме връзки, естествено, с прокурори в държавите членки. Имаме различни мрежи в рамките на Евроюст и по този начин допълваме цялата система на знание и на опит на Евроюст. Ако продължим с следващия слайд, ще видим на него цикъла на работа. Имахме над 3000 случай. Но един случай може да включва много имейли, които трябва да бъдат анализирани. И естествено, нито Рим, нито Евроюст са били създадени за един ден. Освен това, тук говорим за многостранни или за двустранни случаи. Един двустранен случай може да е много сложен поради различни причини, правни, технически причини. Това се отнася и за многостранните случаи. Ние се опитахме малко да включим допълнителна динамика в този доклад и да представим всички координационни заседания. Искам да ви дам един пример. След малко имаме срещи на няколко нива. Срещаме се на представителите на държавите членки, на службите, които отговарят за борбата срещу тероризма и организираната престъпност. Важно е да се подчертае, че тези координационни срещи са много ценни. Само през 2017 година имахме 249 координационни срещи, е, за които, на които говорихме <clears throat> за последните 288 случаи но и за това ще се върна след малко. Координационните центрове са също много важни за нашата дейност. Много от тези центрове се занимават с прането на пари. Там се обработват тези случаи и Както може да се представите, там има технически осложнения, правни осложнения. В тези центрове имаме и представители на Европол и на трети страни. Координационните центрове организират координационните срещи. Когато имаме, например, случай, който включва 6 страни. Информираме се с имейли и срещаме се с оперативните прокурори и по принцип решаваме как да се провеждат съответните акции в държавите членки, свързани с запориране на имущество, разследване в банки и анализиране на всички останали документи. С това се занимават оперативните центрове, т.е. ние постигаме едно много високо ниво на сътрудничество и всички страни казват, че тези е, координационни центрове и тези координационни е, срещи са много ценни. Вземат се решение за е, употребата на и разполагането на а, полицейски сили и на прокурори. И така в един малък състав се вземат много важни решения. И накрая имаме взаимно сътрудничество. Вече 6 години имаме опит за разпространение на добрите практики, добрите практики от държавите членки и виждаме, че смесените разследващи екипи са много ценни. Те действат в ограничено време, те действат върху определена задача и се създават спонтанно, без да губят време, защото времето е много важно за нашия успех. Не се губи време за е, обмен на информация. Те работят много целенасочено и конкретно. И това е именно е, в което трябва да убедим съдиите, когато става дума за издаване на пресъди и запориране на имущество. Както виждате, е, ние работим върху е, предупреждаващия ефект, е, разобеждаващия и възпиращ ефект. Защото криминалните, престъпните апетити са огромни. Стимулът за престъпните дейности са да се продължава с престъпната дейност, доколкото когато може от нея да се извлича печалба. А именно това е нашата цел да прекъснем финансирането и печалбата на престъпната дейност. Спирането на престъпната дейност е добро, но всъщност ние трябва да спрем престъпниците и терористите. И това е, което искаме да постигнем. контекста на миналата година искам да кажа, че не става дума само за действие и за реакция, става дума за навременна и бърза реакция. Трябва да ви кажа, че нашите екипи са чудесен инструмент за постигане на тази цел. На следващия слайд ще видите подкрепящите елементи на нашата система финансирането на тези съвместни екипи за разследване включва и разходи за настаняване на участниците в тези екипи, както и възможности за придвижване, превод, писмен и устен и прехвърляне на иззетите документи. Предоставяме и логистична помощ. Можем да предоставим, например, мобилни телефони или машини за сканиране или принтери. И това са И освен това предоставяме правна помощ и съвети споразумения за действието на екипите, планове за действие, помагаме им, когато трябва да уточнат някои правни въпроси, особено когато се работи с трети страни. Споменах един такъв екип. MH17. Когато възникна това събитие, незабавно започна действието си съвместен екип за разследване от четири страни, включително една трета страна. В последствие се, се включи още една трета, така че е много важно да се имат преди всички правни норми. След това с Чехия наскоро имаше случаи с фалшифициране на американски долари, което беше свързано с трафик на наркотици и тогава трябваше да се включат а, екипи от Сърбия, от Чехия. извършителите на престъплението бяха от Сърбия, действаха в Чехия, но съседните страни също, Унгария, Полша и Словакия, поискаха да се включат Оказва се, че взаимната правна помощ не предоставя достатъчно добър начин за съдействие и този съвместен екип за разследване Сърбия-Чехия даде резултати. Имаше множество действия, включително операции под прикритие. Имаше изключително много правни въпроси, които трябваше да се уточнят преди да се планират действията. И в Чехия е, зловеното лице беше осъдено е, на 8 години и половина. В Сърбия делото продължава да се разглежда. И така трябва да се има предвид и а, самият факт, че а, а, в глобализирания контекст, в който живеем, е съвсем естествено да се работи а, е, с а, и с трети страни по екипи за разследване. И е много важно да имате предвид какво представлява един случай, по който работим. Има изключително много дейности, при които точно този тип работа в мрежа е изключително полезна. И се увеличават е, съвместните действия, което е ясен признак, че доверието в Евроюст се увеличава също. На този слайд ще видите малко информация за Европейската заповед за задържане. Тя не е нов инструмент, основава се на взаимното признаване и ще видите, че 14% от случаите, по които работим, са свързани с европейски заповеди за задържане. Много често се иска помощ от нас поради някои неясноти при а, комуникацията, а, езикови проблеми е, и някои правни неясноти и при забавяне на такива заповеди. И ние а, сме работили по 315 такива случаи от 2014 до 2016 година. За този период разгледахме всички правни въпроси, които възникват редовно, за да ги обобщим. Миналата година имаше тематичен преглед в Евроюст. Целта беше да навлезем в малко повече подробности. Един от въпросите беше свързан с условията за задържане в институциите за лишаване от свобода и е, връзката между тези условия и приложението на Европейската заповед за задържане. Следващия слайд е много важен, защото показва работата на Евроюз по три приоритетни области – тероризъм, киберпрестъпност и нелегално каналджийство на иммигранти. Тероризмът е, е тема, която е, съвсем очевидно е един от нашите е, приоритети поради много тежките събития, с които се сблъскахме в последно време. От 2015 година Евроюст работи по разследването на всички терористични атаки, които се случиха в Париж, в Брюксел, в Берлин. И сме изключително активни от оперативна гледна точка. Целта е да се гарантира бърза, ускорена правна помощ и взаимно сътрудничество, съвместни екипи за разследване, ускоряване на изпълнението на заповедите за арест и прочие. Работим също и по стратегически и тактически задачи. Вече 4 години организираме тактически е, заседания за борба срещу тероризма. И последното Последният екип от миналата година беше свързан с специални правомощия в случай на извънредно положение и работа по дерадикализацията, както и важни въпроси, свързани с диверсия на производството и на задържането, все важни теми за нас работим и по, работихме по четвъртия доклад за терористичните бойци, който е с ограничен достъп и беше представен миналия декември пред министрите на правосъдието. Също има насоки CBRNE за експлозиви и тяхното разследване. В тази връзка сме а, проверили всичко с всички институции във всички държави членки, отговарящи по темата и ако някой от прокурорите или разследващите имат нужда от такава информация, имате пълната актуализирана информация. по киберпрестъпността създадохме наскоро Европейската а, съдебна мрежа за борба срещу киберпрестъпността. Тя се разширява а, по невиждан до сега начин и няколко лица се отразяват на а, могат да, да повлияят на света по начин невиждан до сега. Аваланш е, тем, е, е операция за разследване на начина по който действат престъпниците е, с така наречения фишинг с PH, е, който е метод за крадене на данни, особено на пароли за достъп и е, компютрите, които се използват от това, от нейни време, но постигахме резултати. И накрая за каналчийството на иммигранти. Е, нелегалното е, прехвърляне е, на иммигранти. Има един случай, е, който показа ясно, че не е необходимо да се преминава към среща от второ ниво, защото в рамките на Евроюст може да се вземе решение за това, на какво ниво е най-добре да се е, осъществи разследването. Работим с агенциите е, за в правосъди и вътрешни работи а, и си сътрудничим с Frontex, следим внимателно и регламента за Европол, работим съвместно и с Frontex и Европол за борба срещу тероризма и организираната престъпност и е много важно на тези изменения, които влизат в техните регламенти, да бъдат включени и в нашия. Благодаря ви много. В 10.30 има гласуване, за това ви помолих да бъдете по-кратка, за да може да дадем думата на колегите за въпроси. Благодаря ви много. Докладчикът и някои от докладчиците в сянка са тук. Господин Фос е докладчик по темата. Благодаря много, господин председател. Благодаря ви, госпожо Конингс. Благодаря, че сте отново тук. Благодаря за положения труд през 2016 година. Знаем колко важен е Евроюст за осъществяване на връзки в трансгранична ситуация поради всички сериозни проблеми, които описахте, именно тероризма, киберпрестъпността и прочие. Нямаме много време, за това искам да се спра на няколко въпроса. И то с поглед напред към бъдещето, а не към миналата година. По отношение на киберпрестъпността, напълно права сте, че въпросът е изключително сериозен и се налага да се задействаме много по-активно. Въпросът ми е следният. До каква степен е важно да има достъп до доказателства трансгранично? Е, що се отнася до доказателствата, можете ли да дадете малко повече информация? Също така ми се струва, че трябва да се занимаем по-сериозно с така наречената тъмна мрежа. Напоследък нещата се развиват и съгласно информация, която ми беше представена, всъщност се стига до изключително крайни ситуации. Руски хакери, фалшиви новини, този тип престъпления пък са свързани с защитата на конституционния ред. Не е допустимо да има манипулиране на демокра... демокрацията. И, и в тази област имате важна роля. Другият важен въпрос е китайския економически шпионаж. Необходимо е да се предприемат мерки в тази връзка. Работите по структурните промени правните промени, които трябва да направим, за да се справим с това трансгранично измерение по-добре. Имам и два други въпроса. Информацията, която ви е необходима, за да можете да си вършите работата. Получавате ли достатъчно добра информация, достатъчно гладко ли работи набирането на данни? И след това Брекзит, какво би означавал Брекзита за структурата и е, дейността на Евроюст. Благодаря, що са докладчиците Сянка, Силви Кафман. Благодаря много, госпожа Коникс, че сте отново тук. Бях много впечатлена от направения от вас доклад. Евроюст работи отлично. Господин Фос току-що се спря на множество въпроси така че и аз ще добавя нещо, но само един въпрос, отново с поглед към бъдещето. Изглежда, че преговорите в съвета за Европейската прокуратура могат да стигнат до финализиране и може да се окаже, че няма да има съвместно седалище за Евроюст и прокуратурата, както бе предвидено от по-рано. Ако това стане така, как би се отразило това разделно седалище на съвместното сътрудничество на двете институции? Все още няма пълна яснота, разбира се, по темата. Благодаря. Силви Иван Натали Гризбек, също докладчик Сянка. Благодаря, господин председател. Нека и аз да благодаря на госпожа Конинг за тази подробна презентация на, за, на 15-ти доклад, който показва на колко подробно и задълбочено се работи. И аз също се присъединявам към колегите, които казаха, че действително се вижда сериозен напредък. Искам да спра на увеличението на случаите, по които държавите членки искат сътрудничество в рамките на Евроюст с 4%, нещо, което показва, че постепенно държавите членки стават все по-добре информирани за оперативните ползи от Евроюст, нещо, което е доста положително. Добре е, че се увеличава ползването на този инструмент за координация и сътрудничество. Казахте, че има и е, задълбочаване на сътрудничеството по разследванията на тероризъм, киберпрестъпност, борбата срещу изпирането на пари и прочие. И действително с голям интерес а, е, изслушах казаното от вас, а, е, което показва, а, че действително е, ползите от Евроюз са е, големи. И е добре, е, че Евроюз действително може да отговори на очакванията на гражданите. Четири въпроса имам към вас. Първо, едно предложение на комисията във връзка с замързяването и иземането на активи, проистичащи от престъпна дейност. Това е тема, която е в дневния ред от няколко седмици. По какъв начин участва Евроюст в работата по тази изключително важна тема и е, по сътрудничеството между агенцията, агенциите по тези теми? На второ място говорихте за центровете за сътрудничество. кой взема решение къде и как да се създаде един такъв център? Кой осъществява свръзката И в какъв тип случаи работят тези центрове? Говорихте за трафика на хора, например. Можете ли да ни дадете малко повече информация? А ако информацията е твърде подробна, тогава ни я изпратете по имейл. Още един въпрос, третият ми въпрос, отново обмен на информация. Установявате ли някои трудности, структурни трудности при обмена на информация с определени държави членки? И четвъртият ми въпрос – бъдещите отношения с бъдещата прокуратура. Вече 20 е, на държави членки са дали своето съгласие. По-настоящем се говори за задълбочено сътрудничество. В, каква, в какъв вид ще бъде сътрудничеството с агенцията? Благодаря. Благодаря. Радвам се, че ни информирахте така а, е, точно какво се случва в областта. За мен е интересно е, ситуацията в затворите. Ние мислим за радикализацията в е, затворите и набирането на терористи и набирането на млади нестабилни хора да бъдат привлечени в престъпните мрежи. Можете ли да ни кажете в кои държави има нужда от допълнителни подпомагащи мерки, за да се подобри ситуацията? Дали мислите, че от европейска страна може да има една разумна подкрепа? По принцип, темата с затворите не е достатъчно осветлена. Освен това, имате ли достатъчно киберспециалисти? Или пък има нужда от допълнителен персонал, имате нужда от подкрепа. И на следващо място. Как... Какъв брой случаи обработвате в последно време? Председателят, много интересни въпроси. Съжалявам, че нямаме достатъчно време за всичко. Катрина Чиничи, моля. Grazie Presidente e grazie signora Conix per la sua presenza qui oggi e per tutte le informazioni che ci ha dato. Naturalmente i colleghi hanno già eh, mm, fatto... Благодаря госпожа Кьонинг за информацията, която ни предостави. Е, колегите е, горе-долу зададоха въпросите, които аз исках да задам. Е, всички тези теми са от ключово значение за безопасността на страните членки. От това, което казвате, Разбирам, и това е добре, че има засилено сътрудничество при обмяна на експерти между различните агенции. Това е изключително важно, особено когато се правят разследвания или като цяло дейности, свързани с съдебната система. Директивата за борба с тероризма е едно сериозно законодателство, което има отношение и към финансирането на терористична дейност, както вие казахте. Разполагаме също така и с директивата за конфискуване на приходи Дали не е интересно да се обмисли една система тип подобна на тази, която е италианската, свързана и с конфискации при издаване на съдебни присъди? После трафика на хора. Говорите, че имате сътрудничество с Франтекст по тази тема. За мен това, може, това сътрудничество може да бъде и подобрено. защото а, трафика на хора се извършва от престъпни организации. А, така, упоменахте е, Европейската заповед за арест. Там има ред е, проблеми, които е, заслужават отделен дебат. Докъде се стига с преодоляването на тези проблеми? Има ли нужда от хармонизиране на законодателството? Според мен ние трябва да имаме една обща споделена дефиниция за организирана престъпност. Такава към момента няма. И не е толкова лесно да се излиза с заповеди за арест в, свързани с организирана престъпност в международен план. Благодаря. Господин Здеховски. Благодаря. Благодаря за вашето присъствие. Колегите зададоха много въпроси, но най-важен е въпросът, който ще задам аз. Значи, първият ми въпрос – Навсякъде в Европейския съюз липсват ресурси, липсват освен това, е, липсва е, сътрудничество между прокурорските служби. Е, например, престъплението за трансфер трансфера на кули и нарушенията, свързани с тахометрите. Прокурорите нищо не правят за манипулирането на тахометрите. Това е престъпност и сумите тук са огромни. Става дума за милиарди евро. На следващо място киберпрестъпността. Видяхме графикът, графиките тук, но трябва да се направи разлика между това какво е киберпрестъпление и какво не. Е, разграничението е много трудно понякога. Е, прокурорите не знаят да правят често тази разлика. Те не са достатъчно обучени. Има нужда от експерти, за да се взимат бързо решенията. И на следващо място още един въпрос, който не бе споменат. Фронтекс спомена проблема и говори непрекъснато за проблема за нелегалния трафик на хора. Има директно Фронтекс всъщност е, прекарва хора. Господин е, Лопес Агилар, много се радвам, че сте тук в добра форма, оговяваща евровиста. Имам два въпроса за някои от членовете на комисията Либе също заседават в тази специ... комисия, която създадохме, специална анкетна комисия за панамските документи. И в рамките на Euro, Евроюст се, а, бе проведена среща за дейността на Мосак Фонсека и с а, съответни представители на националните власти, а, представени в Евроюст. Results and the forthcoming improvements of the cooperations with Искам да споделя някои от основните заключения за сътрудничеството с така наречените е, юрисдикции, които не сътрудничат, т.е. където се изпират пари от трафик на хора и други. Друг въпрос е, е обществения прокурор би трябвало да има споразумение за, сътли, за засилено сътрудничество в това отношение. Но член 86 предвижда подобна дейност да се базира на съществуващата евроюструктура. структура – само, че сега ще има Евроюст и Европейска прокуратура. Как виждате така взаимното им съществуване? Как ще се базира прокуратурата на структурата на Евроюст, бюджета, персонала, откъде ще идва? Роберта Мецол. Благодаря. Благодаря на председателя на Евроюст за това, че е при нас днес, за да сподели е, вижданията си за годишния доклад. Два въпроса. Първо, е, вие упоменахте четвъртия доклад за чуждестранните бойци. Настоявам и непрекъснато повдигам тази тема дали е удачно да се използва този термин. Какво се включва в доклада? Считате ли, че е необходимо да има непрекъснато такива доклади? Каква е разликата му с предходните? Ние непрекъснато правим анализи на това, което не е наред в нашето общество. Говориме как има радикализация в затворите и то на хора, които са влезли там за много по-малки престъпления. И после в доклада се говори за, възмож... за случаите разгледани на... в Европол. Как може да се развиват взаимоотношенията Европол-Евроюст в контекста на борбата с тероризма? и трансграничната престъпна дейност. Имате сега около 10 минути, госпожо Конингс, да ни отговорите на толкова подробните въпроси. Евентуално имайте предвид, че някои от тях, които са по-сложни, можете да отговорите в писмена форма по имейл. Тоест, направете възможно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 много добра инициатива, но и много скъпа такава. Много се радваме, че има семинар скоро, който ще се проведе за криптиране на данните, защото ако тези важни проблеми не се е, решат на време, ще може, няма да можем да се борим ефективно с е, престъпленията. има един е, казус от Германия, който показа, че само в сътрудничество с Евроюст, Европол и частния сектор можем да се преборим, примерно, с тази престъпна дейност, която е, се разпространяваше в 29 страни. Та, киберпрестъпленията са от е, международен характер. Това е неизбежно. Говорите и за е, шпионирането. Е, сега е, въпроса за критичната инфраструктура, там трябва да се помисли за съответните а, е, законодателни текстове. Когато става дума за транспорт, за ядрени електроцентрали, за електропреносни мрежи, а, никак не ни е лесно. Трябва да можем да инвестираме повече за борбата с киберпрестъпленията, не сам, включително и на, юр... на ниво законодателство. Това е основният проблем. Много сме благодарни за вашата помощ. Имаме нужда и от още. Второ, Брексит. Член 50 е, бе задействан и сега трябва да видим какво ще е споразумението за изтеглянето на Обединеното кралство. Докато не приключате преговорите, е, не можем да очертаем какви са конкретните последици. Имаме споразумения за сътрудничество с 9 страни извън Европейския съюз, т.е. може би ще трябва да се търси такова и с Обединеното кралство. Това отнема много време, затова трябва да започнем достатъчно рано. Обединеното кралство е, работи активно в Евроюст и не можем да е, се поставим в ситуация, когато всички губят. Трябва да търсим по-скоро начина всички да печелят. Въпроса ви свързан с връзката Евроюст и Европейската прокуратура. Европейската прокуратура ще се занимава само с определени типове престъпления, докато ние се занимаваме с целия обсек такива. Тоест, прокуратурата е, е, е, има различни функции, но ние и двете като организации сме там, за да подкрепяме страните членки в борбата им с е, е, престъпността. Е, освен това, ние се опитваме да бъдем ангажирани в е, много голяма степен в борбата с други видове престъпления, опитваме се да постигнем повече, е, включително и с киберпрестъпленията, и с е, трафика на хора. Необходимо ни е да имаме още по-голяма подкрепа, защото дейността на престъпните мрежи и на терористите никога не спира. Благодаря на госпожа Висберг. Да, увеличена е работата ни с 4%. Оставаме достатъчно ефективни и имаме конкретни резултати. Ре, реално ние работим спрямо търсенето, но би трябвало да се ориентираме повече към резултатите – един от търсените резултати е, както казах, да има присъди и конфискуване. Значи основен елемент от тази дейност е и замързяването на активи. Много стъпки сме направили в това отношение на база на нашия опит. Е, как най-добре да се управляват вече иззетите активи, каква е най-удачната правна рамка за това ние споделяме с страните членки а и с вземащите решения. Нашите съвети се базират на опита ни за а, възстановяване, за иземване на активи и за управляването им. Споделяме винаги нашият опит. Десет оперативни центъра имаме Четири страни са най-активни, Франция е една от тези и е, там е, се занимават предимно с е, пране на пари и измами. Госпожа Холмайер, е, говорихте колко е, е, е голяма значимостта на системата на затворите ние формулираме недопустимите условия, кои са недопустимите условия в затворите. не може затворите да стават инкубатори за реализация. Това бе отчетено и в четвъртия доклад за чужестранните бойци. Министъра... репресиите не са единствения начин за действие – хвърлянето на хора в затвора не е единствения начин. Трябва да се търсят начини да се ам, свежват да до минимум задържането. Обсъждаме с прокурорите, които се занимават с борба с тероризма и именно това отразихме в четвъртия доклад за чуждите бойци и да отговоря отново, проблема с чуждестранните бойци все още не е решен и дори един от тях да се върне с терористични намерения, това не може да бъде е, приемливо. Така че ние няма да спрем с дейността, включително и с изготвяне на докладите, като наблягаме на сътрудничество с трети страни, търсенето на доказателства по цифров път. Е, не сме решили още и проблема с загубата на данни. Голяма част от е, е, терористичната дейност всъщност върви по интернет. Определено има връзка и с организираната престъпност, проследяването на пътя на парите също е, един от, една от мерките е да се конфискуват средствата, така и репресиращата правно измерение е едно, правоприлагането е друго измерение, но не сме стигнали до пълното им прилагане. Въпроса на италианската депутатка. Да. Като се каже хармонизиране, малко изтръпваме общи дефиниции, общи подходи за престъпен състав, но ние сме се сблъскали с един критичен момент времето. Ако трябва всичко да се сравнява, да се довежда до съответната национална дефиниция, нямаме време. Примерно мафия. Каква е дефиницията за мафия? Участието в, организиран, в групи по организираната престъпност – в Италия има дефиниция за това, но в други страни няма. И мафията разширява дейността си, включително по изпиране на пари и трафик на хора. И за това е много важно стандартите да са същите, както примерно са в Италия, защото те имат опит с тези неща. В киберпрестъпленията също има проблем с различните дефиниции. Крайно време е да има известно е, хармонизиране. Европейската заповед за арест, специалните разследващи средства. Ако нямаме едни и същи е, стандарти, много е, трудно е, ще можем да работим. Обучение. Тук за този въпрос говори е, депутатът от Чехия. Много често, е, да, се, е, е необходимо обучение, защото в определени области има специалисти само в някои страни, в други няма. Преди три години е, наехме експерти по киберпрестъпления, които да се свързват и с националните бюра и с Европейската мрежа за борба с киберпрестъпленията. Много, по много удачен начин концентрирахме опит. Подобен опит трябва да бъде споделени в страните членки. Ето, например, с Европейския център – за борба с тероризма и Центъра за борба с трафика на хора. И последния въпрос на господин Лопес Агилар. <clears throat> Наистина, е, аз казвам неща, които вече са публикувани, представени са на пресконференции. Последното, е, второто е, заседание беше съвсем наскоро. Генералният секретар присъства на това заседание. Имаме и координационни заседания по отношение на панамските документи. Има много информация, която се изисква всички практически и правни аспекти са, координ... са осветлени на последното заседание и ние се надяваме на една бърза правна помощ. Естествено, Става дума за езикови въпроси, за правни въпроси, неща, които трябва да се решат на двустранни начала, защото проблемите са много специфични. Мисля, че отговорих на всички въпроси, ако ли не, е, ще изпратя допълнителни уточнения в писмен вид. Благодаря ви за подкрепата, която ни давате в бюджетно измерение. и благодаря за евентуална бъдеща подкрепа и сътрудничество. Председателя, благодаря колега, <clears throat> благодаря е, колеги, благодаря на е, ръководителя на Евроюст за отговора на всички въпроси. Колеги, сега продължаваме с а, е, гласуването. Моля, кажете ми, ако сте си забравили картите за гласуване. Ана, вие показвайте с ръка. Добре. Който моля не участва в гласуването, нека пази тишина, ако обичате. И така, на 26 април Корепер потвърди и прие документа за, е, за общия формуляр за виза. Докладчикът не иска думата. Продължаваме с гласуването. Гласувате ли, гласувахте ли, колеги? Не, никой още не е гласувал. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е 33 за, 4 против, няма въздържали се. Поздравление за докладчика. Благодаря ви. The end of voting time, colleagues. Thank you. Okay.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 заседание с представители от националните парламенти, от представители на Европейския парламент с участие на гражданското общество, заседание посветено на оценка на политиката за сигурност на Европейския съюз. И нашата комисия реши да направи именно това, да последва това това желание на комисаря и днес организираме това заседание, посветено на оценката за сигурност на Европейския съюз. И така, <clears throat> приветствам всички вас с добре дошли. Имате Имаме допълнителна програма, отделна програма за това заседание. Искам да ви помоля да спазвате времето за изказвания. След презентациите, представителите от националните парламенти може да участват в дебата. За да може да се изкажете, моля дайте на колегите, на разпоредителите вашата карта с името си. И така давам думата на комисар Кинг, комисар, който отговаря за Съюза на сигурност. Той ще представи оценката за сигурността в Европа. Господин комисар, имате 10 минути за презентацията си. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички депутати за възможността да говоря пред вас. Благодаря и на представителите от националните парламенти. Благодаря и за присъствието на представителите на гражданското общество тази сутрин. Много съм благодарен за възможността да се организира това заседание, този обмен на мнение и ви благодаря на всички вас, че намерихте време и възможност да дойдете и да участвате в този семинар. Аз поех ангажимент пред комисията Либе миналото лято, че ще направим задълбочена оценка на политиките в тази област, областта на сигурността. И това е именно част от изпълнението на моя ангажимент. Целта на днешното занимание е да <clears throat> получим ясна представа за сигурността в Европа. Е, председателят на комисията Юнкер създаде моето портфолио, защото сигурността е много важна в Европейския съюз и ние се опитваме да придвижим напред дневния ред за сигурността. В много случаи отговорността за вътрешния ред на една държава членка е компетентност на самата държава членка. И тъй като обаче е, заплахите, които, с които, пред които сме изправени, са трансгранични заплахи, така че ясно е, има, Европейския съюз има роля в е, подкрепата на държавите членки да се справят с тези предизвикателства. Моята роля аз разбирам също по този начин, а именно спазвайки и уважавайки човешките права, да работя с заинтересованите страни и да, и да дадем отпор на терористите и престъпниците. Какво има предвид тук? Да преустановим финансирането, да преустановим снабдяването с оръжия и да се съсредоточим върху превенцията на тероризма и превенцията на радикализацията. Много е важно да надградим на капацитетите на нашата, на, на нашата гъвкавост, да укрепим всички аспекти на обществото, така че <clears throat> да се противопоставим на а, на евентуални атаки. Това означава да укрепим информационните си системи, важни, критични инфраструктури трябва да се укрепят, транспорт, киберсистеми, които много често са именно обект на терористични атаки. Много е лесно да се каже това, и, но е много трудно да се осъществи. Това е ясно. Това означава да имаме правилните политики, но също така това означава да се съсредоточим върху изпълнението на тези политики. Това означава, че всеки трябва да направи а, това, а, което ние решаваме и което, за което той поема обещание. Освен това, много е важно да сме прозрачни и отворени за това, което правим в тази област. Ние Предлагаме всяк, всеки месец е, доклад за напредъка за прилагането на тези политики в Европейския съюз. И аз се надявам, че една от целите на тази оценка, която представям в момента, е да осветлим допълнително дейностите, които се провеждат в тази област. Това е основната цел на днешното занимание днес, а именно да имаме една задълбочена дискусия за оценката на политиката за сигурност. И така, ние предложихме една такава оценка, която да надхвърля хоризонта на политиката против тероризма, а покрива всички три приоритетни области, които са идентифицирани в първоначалната, първоначалния дневен ред за сигурността, а именно радикализацията, тероризма, но също така и борбата срещу киберпрестъпността и разрушаването на престъпните мрежи на организираната престъпност. Това означава да се включат тук основни мерки, правни инструменти, както и практическото сътрудничество, което прогресивно се осъществява в рамките на последните 15 години. Нашата цел е да видим дали правните и политически инструменти, с които разполагаме в момента, се използват ефективно, така както искаме, така както сме мислили и дали те отговарят на целта на и целите, които сме си поставили. Искаме да съберем вашите мнения, мненията на държавите членки, други заинтересовани страна, страни, ще анализираме как се прилагат мерките на европейско равнище в, в тези три приоритетни области. Работим на място. Искаме да идентифицираме дефицитите в тези области и да идентифицираме възможни подобрения, така че наистина мерките да се прилагат ефективно. Ако е необходимо, ние искаме да променим или да упростим правната уредба. Нашата оценка на мерките ще вземе предвид и принципа за пропорционалност и естествено уважението към човешките права. Други принципи са прозрачността, отчетността, демократичния контрол, по-доброто прилагане на съществуващите правни инструменти на европейско равнище и по-добра съгласуване на на интердисциплинарния подход. За да може всичко това да проработи, искаме да имаме <clears throat> сътрудничество с всички вас, искаме да получим идеи от вас. Ние говорим с държавите членки, говорим с компетентните агенции, разпространихме една анкета, която е попълнена от повечето от вас. Някои отговори все още очакваме. Особено работим с съответните агенции от а, държавите членки. Интересуваме се от опита на прилагане не само на законодателството, а и прилагане на съвсем практически насоченото сътрудничество. Като част от тези консултации ние говорим с мозъчни тръстове и с други политически групи, които работят в областта от държавите членки и от някои партньори трети страни. Ние вземаме предвид резултатите от изследвания, които са проведени в рамките на програмата за изследвания Хоризонт 2020. Някои от резултатите са много релевантни за, за е, областта на сигурността. Все още е много рано да се каже какви са нашите заключения, защото Искаме да чуем вашите мнения днес и е, да чуем резултатите от бъдещите събития, които ще организваме през следващите седмици. Но това, което мога да кажа до момента е, че се открояват два основни въпроса, въпроси, които вие вероятно също ще засегнете. Хубаво е, че провеждаме този обмен на мнения днес. Това означава, че областта се ползва от интерес. А, бих искал да говорим открито, отворено, извън институционалната рамка. Имаше голяма подкрепа за различни е, законодателни актове и политики в тази област. Това е така. Но също така имаше и много гласове, които искаха да се съсредоточим върху ефективно и точно прилагане на взетите решения и законодателство. Това е ясно. Освен това, имаше и много конкретно чувство за нуждата от сътрудничество и обмен на, на опит между държавите членки и, и агенциите на, на Съюза. Важен е въпрос за обучението и за обмен на практическо експертно знание. Мисля, че върху това трябва да се съсредоточим. Друг момент е да се изградят споделени центрове за добри практики, особено в технически области, области за които някои от държавите членки не могат да си позволят инвестиции. Например, една от тези области е киберсигурността, където някои от държавите членки казват, че е полезно да имаме един колективен, един общ опит. Има нужда от повече синергии и повече мултидисциплинарни подходи на всички равнища. равнища. Това се отнася до вътрешната и външна сигурност. Също така има нужда от синергии между различните засегнати страни и власти, които работят в тази област. Тук не става дума само за правоприлагащите е, служби, но също така и за митническите власти. По отношение на темите, вижда се, че все повече темата за борбата против радикализацията придобива все по-голяма му значение. Това е едно общо предизвикателство и е много интересно да се получим едни от други как да се справим с проблема. Освен това, нещо по-техническо, има голям интерес за обмен и укрепване на нашия опит и знание в споделянето на данни при управлението на някои от системите, които създаваме за запазване и съхраняване на данни. Това е също една област на бъдещо сътрудничество. Това са някои от резултатите е, от консултациите до момента. Днес ви имате възможност да изкажете вашите идеи и ние искаме да ги подслоним в нашите бъдещи заключения. Това ще се случи до лятото. Благодаря ви. Благодаря, комисар Кинг. Аз трябваше да спомена е, структурата на, таз, на този семинар. Значи, в началото ние ще е, чуем, както чухме всъщност оценката на комисар Кинг. След това ще имаме презентациите от националните парламенти и гражданското общество. На следващо място думата ще имат депутатите от Европейския парламент след което комисар Кинг ще направи обобщение. И така, преминаваме към втората част. Това са презентациите от представителите на националните парламента. Господин Коен Мецо, председател на Комисията по вътрешни работи от Белгийския парламент и Стефано Дамбросо, квестор и член на Комисията по е, по право от италианския парламент. Е, господин Конмецо има думата. Thank you, Mr. Chair, Mr. Благодаря, господин председател, господин Кинг. Добър ден. Бългийски случай е доста сложен. Ще се опитам да го обясня в рамките ми на по-малко от 7 минути. какво знаем за бойци, напускащи Белгия, отиващи в чужди територии? Ами няма един единствен профил, който да ги е, описва. Средната възраст е 23 години. Това са младежи, които не проявяват уважение към родителите си, не уважават а, техния авторитет. А, реално има а, неспособност за интеграция за, на първото поколение и все повече млади жени биват насърчавани да отидат в Сирия, защото ако защото това е част от действията на Ислямска държава. Има известни развития в областта на тероризма. Преди няколко години в Брюксел имаше терористична атака в музея на еврейската история имаше ясна цел на атаката. При Шарли Ебдо също имаше ясна цел, защото бяха публикувани карикатури, които бяха предизвикали гняв в определени лица. Е, обаче нещата се изместват атаките в Париж и по-късно в Брюксел ясно показват, че вече прицел стават всички. моята комисия беше създадена през 2015 година за борба срещу тероризма. Целта е информацията да бъде е, взета предвид, когато се работи по законодателни въпроси и търсим е, добро равновесие между националната безопасност и сигурност и правата на човека. И високо ценим и работата, която вие вършите в Европейския парламент. При атаките в Батаклан нито Франция, нито Белгия, нито Европа бяха достатъчно подготвени за противодействие на подобни терористични действия. И се планираха мерки, за да има такава подготовка. Те са 30 и няма как да ги изредя тук. Ще ви ги изпратя по имейл, тъй като времето ми за изказване е изключително ограничено. Що се отнася до Европа, европейското равнище наскоро прие право в областта на обмена на данните на пътниците. Целта беше е, ние вече бяхме готови да го приложим и тук, но чакахме Европейска директива и от нея доста време, пет години, за да се финализира работата по нея. Но действително темата е изключително сложна и много добре разбираме това забавяне. В Белгия приложихме тази директива по начин, който я засилва, тъй като директивата е само за въздухоплаването. Нашият министр на вътрешните работи каза хората от така наречената ислямска държава също са доста хитри, имат широка мрежа и ако знаят, че ще следим имената на пътниците на самолетите, ще хващат по-скоро влакове или автобуси или кораби. И взехме това предвид. Това е една от мерките, които сме въвели. Що се отнася до предплатените сим карти, вече не могат да се купуват анонимно. Не е лесно има много държави членки, които и информация. И моето впечатление, е, че информацията протича добре, но продължаваме да работим в различни правни среди. И за това бе спомената и програмата за а, обмен на информация. А, наскоро посетих Европол и Европейския център за борба срещу тероризма. И беше изключително полезно това посещение. Един от ораторите там а, ни благодари за всички усилия, които полагаме в Белгия, но въпросът е как да насърчим останалите държави членки също да се активизират. 85% от всички данни в базата данни на Европол идва само от, от 5 държави членки. От всичките останали 23 идват само 5%. Това е смехотворно. След атаките в Брюксел на 22 май създадохме разследваща комисия и моят колега който председателства тази комисия, ще представи своя доклад най-късно през юни. Това, което става ясно е, че тъй като те установяват по чия вина са събитията, в комисията, в която аз работя, ще се предприемат мерки, натрупаната информация да се вземе предвид при създаването на правни норми. Имаме правни норми, но въпросът е кои закони могат действително да предотвратят подобни събития. Ние работим в Брюксел и нашия основен приоритет е националната сигурност. Правим всичко възможно всичко, което е в рамките на възможностите ни, да направим така, че да е възможно най-трудно да се извършват подобни действия. И е, да не се извършват подобни действия. Е, с това приключвам, господин председател, но се надявам, че дискусията няма да спре до тук имаме нужда от едни, е, едни от други. Миналото показва, че Европа трябва да се бори с още по-силни мерки, да имаме обединен фронт. И за това ви пожелавам всичко най-добре, добро а, и отлична работа по този доклад, който очаквам с нетърпение. Благодаря ви много, благодаря и е, за духа, в който се изказахте. Интересно е това, което казахте за обмените на данните на пътниците. Със сигурност ще има коментари по темата. Господин Дамбриос, благодаря, господин председател. Благодаря, че давате възможност на Италия да представи това, което прави, за да противодейства на международния тероризъм. Благодаря ви, че позволявате на Италия да поговори за това как стоят нещата там в момента и за това как се работи по определени въпроси, повдигнати от Европейския парламент като цяло и от вашата парламентарна комисия в частност. Благодаря много и за присъствието и интереса. Тероризмът е наднационален по, същ... по своето е, естество. Същевременно той става ендемичен, някак си се стабилизира. Не може да се гледа на него като случайни, несвързани инциденти. Трябва да имаме всичко това предвид, когато работим по правните норми които пък също трябва да бъдат стабилни и добре структурирани, тъй като ситуациите на спешни случаи често водят до дисбалансирани реакции, а терористичните заплахи са хибридни по своето естество не само защото има толкова голямо разнообразие, а защото могат да се използват различни инструменти за увреждане и дестабилизиране на различни страни. Имаше бомби коли, обаче има и много кибертероризъм, атаки по интернет, фалшиви новини, саботиране на критична инфраструктура. Всичко това може да доведе до парализиране на цели страни. Да не говорим за опасностите от химическа и бактериологична атака. И така, терористичните групи, които се водят от идеологии, които за нас са напълно неприемливи, а, работят в различни страни, като Италия, и там виждаме тясна връзка между финансирането на тероризма и нелегалната миграция. И внимателно разглеждаме тази тема. Опитваме се да управляваме нещата добре, но притокът на беженци е много по-голям от този, на който сме свикнали и имаме отчаяна потребност от сътрудничество с властите в другите страни, именно поради трансграничното естество на случващото се. Говорим за компютърна помощ, обмен на разузнавателна информация, обмен на а, анализи и проучвания. И трябва да се сложи край на вътрешните боричкания и е, на е, едва ли не феодалната система от миналото. Трябва да се събира тази информация на едно място, особено, що се отнася до разузнавателната информация. Полицията и съдебните органи трябва да могат да обменят информация. Това е напълно очевидно. Може би, ако има нещо като ам, център, който да може да позволява този обмен на информация, към който да протича и информацията, и исканията, това може да ни даде ефективен начин за действие. Особено вземайки предвид тероризма днес. Един от важните въпроси, които по които работят и парламентът и комисията, са свързани с засилване на действието на Европол. И напоследък Европол започва да се превръща в действителна европейска агенция. Миналата година беше създаден Европейския център за борба срещу тероризма с командировани експерти от отделните държави членки, нещо, което със сигурност помага за обмена на информация и ни позволява да трупаме повече информации и за явлението на чуждестранните бойци и за финансирането на тероризма и за трафика на оръжия. Да не говорим за трафика на хора а, и международния тероризъм и контактите с Северна Африка. превенцията изисква постоянно следене, включително и на дейностите по набиране на нови терористи и по пропаганда на тази идеология. В Италия, например, имаме мрежа, която се опитва да предостави достатъчна информация на всички за радикализацията и се следи терористичната пропаганда по интернет. Има европейски форум в интернет, работещ с предоставящите интернет услуги, за да се гарантира ограничаването до минимум на публикуването на подобни материали в интернет и на радикализацията чрез училищата и чрез определени материали. Този тип действия вървят ръка за ръка с действията по репресия на терористични престъпления и връзки. Е, не само в интернет, но и в по-широк план. Трябва да, да работим много активно за борба срещу радикализацията в училищата. Важно е да има обмен на информация, това обаче не винаги е лесно. И за това бихме искали да има по-добри предложения за оперативна съвместимост за базите данни и системите за обмен на информация и особено, що се отнася до работата на съдебните органи, до сътрудничеството с трети държави. Ще премина и към заключителните си коментари, но документа, който бях подготвила на разположението ви и на италиански, и на английски. Радикализацията в европейското пространство на мир, свобода и правосъдие – изисква сериозни противодействия от всички институции, за да се гарантира високо ниво за сигур... на сигурност за всички европейски граждани. И тук искам да спомена, че в Италия сме приели множество мерки по тези въпроси и мин... по-конкретно миналата година. Мерките са насочени към създаване на нови типове престъпни състави, а, например, що се отнася до пътуване, специално с цел за осъществяване на терористичен акт. А наскоро в парламента се излезе с призив а, а, страните да осъществяват специално наблюдение, що се отнася до чуждестранните бойци. И наскоро подадох и проекто закон, който следващата седмица трябва да бъде разгледан в Камерата на депутатите в Италия. Темата е радикализацията и създаването на възможност за междукултурен диалог. Репресията не е достатъчна. Необходим е междукултурен подход, ако искаме да постигнем действителната радикализация. Благодаря много. Благодаря, благодаря и на нашите гости, и на гостите от националните парламенти. Нека да напомня всеки, който иска да се изкаже в следващата част, дайте имената си тук на разпоредителя. Сега пристъпваме към нашите е, специалисти и гости от гражданското е, общество. Имате по Седем минути. Сега давам думата първо на Росин Пилай, директор е, програма Европа, Международната комисия на юристите. Благодаря. Много съм благодарна от името на нашата Международна комисия за възможността да се включа в един толкова важен и навременен диалог. Благодаря и на комисар Кинг за неговата презентация – и най-вече за това, че постави акцент колко е важно да се спазват основните права при изпълнение на европейската стратегия за сигурност. Нашата организация е организация на правни специалисти и съдии е, по целия свят повече от 6 десетилетия, откакто бе създадена тя в 1952 година, тя има за цел да направи е, така, че съдебната система ефективно да спазва човешките права. Защото е, в момента съдебните системи са подложени на много голям натиск и заплаха заради е, чрезвичайните обстоятелства и терористичните е, атаки. За това е изключително важно да се подкрепя и върховното вънството на закона. Като цяло нашият опит е, на световно ниво е, е да е, следим, че при изпълнение на мерки за антитероризъм не се извършват нарушения на човешки права, но същевременно и не се подкопава сигурността е, през 2009 година излязохме с е, доклад, е, анализиращ противотерористичните мерки след 11 септември. И установихме, че много страни не са си извлекли полуки от предходния опит в борбата с тероризма и реагират прибързано, като подкопават основни ценности, застъпени в международната правна рамка. В момента Европейският съюз и неговите страни членки се опитват да се преборят с развиващата се заплаха от терористични атаки. Тук трябва да не забравяме, както каза и комисар Кинг, че трябва да внимаваме, да избегнем грешките с неспазване на човешките права. Стратегията за сигурност е, на Европейския съюз бе разработена с много широки консултации и е, по всяка вероятност ще бъде достатъчно ефективна. Същото е, доказват и срещи подобни на нашата днес. За да имаме е, съответно успех в, дългосроч... в осигуряване на дългосрочна сигурност, стратегията за борба с е, тероризма трябва да се основава на спазването на човешки права. Всяка подобна а, е, стратегия всъщност допълва основните цели на спазването на човешките права, включително и в рамките на международното право, което предвижда именно заключение за закрила на правата на хора, които са подложени на разследване за извършване на подобни престъпления. Също трябва да се спазва правото за предвиждане, на справедлив процес, на изказване на мнение и на сдружаване и също така да не се прилага дискриминационни практики. Мерките за борба с тероризма трябва да бъдат налагани със съответната легитимност до момента по света е имало немалко нарушения на човешки права с посредством мерките за борба с тероризма, които всъщност окоръжават последващи терористични актове. Затова реакцията към тероризма трябва да се базира на правна сигурност, на пропорционалност и на недискриминация. Принципа на пропорционалност означава, че мерките за борба с тероризма трябва да се простират до е, необходимия обсек за осигуряване на сигурност. И е, този критерий трябва да се оценява непрекъснато. В такъв смисъл сме обезпокоени до известна степен от директивата за борба с тероризма. Тя се надгражда над рамовковото решение и е свързана и с темата чуждестранни бойци. Мерките, мерките се базират на а, резолюция, на съществуващата резолюция и съответните съобщения за борба с тероризма. Директивата бе одобрена с е, ускорена процедура, в е, която не бяха достатъчно представени е, организации подобни на нашата. Директивата е много е, важна. Тя е, включва е, криминализирането на ред на определен тип поведение, свързано с тероризма. Но там не е сигурно доколко достатъчно това поведение се вписва в определението насилствен терористичен акт примерно пътуването с цел извършване на тероризъм или участие в терористична група също се предвижда да се включи в наказателния състав. Но дефиницията е твърде широка и може и някои много по-маловажни нарушения да се включат там. Също е, обучаване за тероризъм, финансиране е, за участие в терористични групи влизат в тези дефиниции, а също доста обезпокоително е, че се предвижда санкциониране на поведението, подстрекаване към тероризъм, където вече дефиницията е много широка. Um, Необходимо е да има достатъчно обосновка за пропорционалността и е, на съответните мерки. Ние лично считаме, че в националното законодателство не винаги има достатъчно предпазни клаузи и подобни разпоредби могат да бъдат прилагани е, в е, непропорционално нарушение на човешките права в международ... Е, Съще... съществуват е, клаузи за спазване на човешките права, но не считаме, че в този случай те ще бъдат достатъчно удачно прилагани. Директивата изпо... Е, постига своите цели, но е много важно да се предприемат съответните точни, добре разписани национални мерки било то чрез разработване на законодателни мерки, но и чрез ангажирането на съответните работещи в правната система за спазването на тези разпоредби. Защото те трябва да посрещат международните стандарти за спазване на човешки права. Сега давам думата на Калам Антони Стил, генерален секретар на полицейската федерация в Шотландия. Благодаря. Аз представям не само моята организация, но и стотиците хиляди полицаи, които са е, е, свързвани свържвани в Европейската конфедерация. Тоест, вие представяте Еврокоп, така да се каже. Да. Благодаря на господин Кинг за неговите коментари, поздравления Смятам, че много наши членове ще намерят така успокоение в тези думи. Европейското сътрудничество между полицейските сили започна да се осъществява напоследък, което не се случваше до сега. Разбира се, има и още много какво да се прави. Абсолютно е сигурно, че обмяната на информация и идея за политики на много високо ниво е, засилват ефективността си. Но е, доколко е, ръководителите на най-високи нива се занимават с реалните престъпления на място, това не е много сигурно. А също в страните членки има ограничения за споделяне на информация, включително и на най-високо ниво. И при положение, че полицейските сили на много места са автономни или полуавтономни, свеждането на информация, получена на високо ниво надолу, е доста затруднено. Е, също е, понякога не може рутинно да се споделя информация за лица, които са свързани е, в криминална дейност, помежду стотиците хиляди полицаи, които се занимават с е, опазване на сигурността. Необходимо е да има възможност всеки е, полицай в Европа да е наясно, че има някакви общи данни записани за определени лица. Е, Шенгенските споразумения и съответните системи са били от, бяха от голяма помощ но е необходимо повече внимание за контрола на външните граници. Не трябва да се бъдем разсейвани е, и да не забравяме колко много са предизвикателствата не само на южната е, граница, външна граница на Европа, но и на източната е, включително с дейността на трафикантите на хора. Европейския полицейски е, колеж е, започна да създава подобрени стандарти на полицейската работа в Европа, е, примерно с практическо образование за обучение за работа с лица, които подават сигнали Считаме, че е, организации подобни на полицейския колеж трябва да разработят минимални стандарти за е, полицейска дейност в Европа. Разбира се, това обезпокоява до известна степен страните членки, защото полицейската дейност е, до момента е, стриктно е, остава прерогатив на националната държава. Но, както каза и колежката от Евроюст, времето не е на наша страна по повод на проблемите, за които говорим. Минимални стандарти за обучение на полицаите, за техното оборудване ще улеснят и трансграничното сътрудничество. Минимални стандарти за, набира, за нивото на персонал също в Европа има огромни разлики за съотношението между полице, полица и броя на населението. Също е добре да се обмисли какъв процент от БВП може да бъде отделен за полицейска дейност. Всяка страна има правото да очаква една минимал, е, минимал, някакъв стандарт на качество на тези услуги. Според нас е необходимо е да има и тип програма Еразмус за обмяна на практики и визити вътре в Европейския съюз между работещите в полицията. Тези програми на обмен трябва да не се ограничават само до най-висшите нива на ръководство, а да минават през всички нива на полицейската служба. Не бива да забравяме, че в момента съществуват огромна разлика в, начин, в метода на действане на полицията в Европа. Економическите е, решения, които се вземат в този момент, се отразяват върху полицейските сили дългосрочно. Е, различно е нивата на, на, на броя на полицаите на юг и на север, например. Необходимо е да поставиме темата за сигурността в Европа и да направим така, че да бъдем достатъчно силни, но ние сме само толкова силни, който е, колкото е най-силна, най-слабата брънка в звеното. за това трябва да се оценяват и конкретно нуждите. Безспорно, много се прави на европейско ниво, което безспорно е от полза но огромна част от активно работещите полицаи не са наясно колко неща и, и се решават на европейско ниво и колко са ангажирани съответните ръководство в тази дейност. Трябва да инвестираме и в достатъчно предпазни мерки. Когато общ, обществото е сигурно, то цъфти, е, създава се економически просперитет, но в момента това не се случва навсякъде. Последиците от е, липсата на инвестиции или недостатъчно е, инвестиции създават именно това усещане в обществото, че няма достатъчно ефективно ниво на дейност. Ние трябва да направим така че да работим и за превенция на, на престъпленията, а не да реагираме след като те са извършени. Полицаите имат възможност да изграждат стабилни е, взаимоотношения с е, общността, където работят, за да могат да се радват и на доверието на е, хората там. Благодаря. Сега давам думата на е, госпожа Хетингер е, от Amnesty International. Заповядайте. Благодаря. Благодаря на комисар Кинг и на господин Мораес за организирането на този обмен на мнение и благодаря за поканата. Ние подкрепяме идеята за задълбочена оценка на ситуацията за сигурността, защото това е, бъдеще, е, това е важно за бъдещето на Европа. Важно е да се чуе мнението на гражданското общество, но това не винаги е неразделна част от политиката за сигурността. Ние подкрепяме това, което бе казано до момента. Естествено, стратегията трябва да почива на върховенството на закона. Комисарият винаги е подчертавал това. Важно е да се уважават човешките права в борбата срещу тероризма. Това е принос към глобалния наратив. Човешките права и борбата с тероризма. Тук трябва да се намери правилният баланс. баланс. Не бива да има ощетяване на сигурността. Amnesty International изследва въпросите за сигурността. Естествено не се вземат в оценката всички аспекти на стратегията за сигурността. Отчетността е важна, отчетността във връзка с мъченията и с тайните програми. Неща, които бяха разисквани в Европейския парламент, но не и в другите институции. През януари тази година Amnesty International публикува доклад, в който става дума за разликите и дефицитите в областта на сигурността. Вижда се колко е, тези въпроси, свързани с сигурността, все повече придобиват важност. Хората трябва да са сигурни в това, че могат да се наслащават на своите основни права и тези основни права не бива да са накърнени и ощетени от изискванията за сигурността. В последно време виждаме следното. Приема се много бързо законодателство без консултации с гражданското общество. Моля, намалете малко темпото, каза председателят. Прилагането на мерки за борба срещу тероризма, това е също много важно. Не бива да се намалява, накърнява принципа на легалността криминализацията на различни видове на израз, изказване, свободата на изразяване и артистичната свобода. Това са неща, които трябва да бъдат гарантирани. Антитерористичните мерки трябва да почиват на принципа на недискриминация. Някои мерки на хартия са недискриминационни, но имат непропорционален непропорционално влияние върху малцинствени групи. Дискусията се насочва все повече към сигурността, а не към защитата Ахмед Ейч, този казус беше знаков. Той е използвал мегафон и за тази и вследствие на това е бил арестуван. Виждаме много от следните тенденции. Нарушаване на принципа на легалност и законосъобразност, Извинявам се на преводачите, казва ораторката. Освен това, включването на един преглед е много важен, преглед на директивата, но също така е много важно да се направи и оценка на ситуацията на сигурността преди приемането на законодателството. Освен това, консултации са важни. Консултации, в които да се вземат предвид мненията на експерти и влиянието на законодателството. Amnesty International се надава, че една такава оценка ще вземе предвид настоящото е, законодателство, неговото правоприлагане и ще се насочи по-скоро към превентивни дейности. Освен това, вижда се нуждата от по-добро сътрудничество и обмен на информация. Няма, има нужда повече от това, а не от допълнително законодателство. Наистина, разследване в, е, на последните атаки показват колко е важна, важен обмена на информация. Не става дума за това, че извършителите са имали повече права. Става дума за това, че оценката на сигурността трябва да почива на човешките права и законодателството и върховенството на закона. Обществото трябва да защити своите ценности в лицето на тероризма. Председателят и така преминаваме към четвъртата част на нашия дебат, а именно участието на националните парламенти и представителите на националните парламенти. Моля ви да се вместите в изказванията си в рамките на две минути. It's a Thursday and some of our colleagues will have to have transport and you've come a long way, so I want to get everyone in. Okay. Бих искал да дам думата на всички, За това е важно наистина да спазвате времето. Има Има, както казах, представители на националните парламенти. Имам списъка. Започваме с депутат Макарио, Тереза Макарио. Sí, Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Gracias, comisario. Eh, para mí, no, una gran... Благодаря, господин комисар, господин председател. Това за мен е голяма чест да участвам в едно такова заседание, защото наистина сигурността е нещо, което е много важно за нашите граждани. Понякога говорим много малко за сигурността. Сигурността е право. Ние говорим за всякакъв вид права, е, човешки права, прав, свобода, е, но понякога сигурността има и по политически коннотации. Сигурността понякога е свързана с партийни отсветявания, което не винаги е правилно. Ето, една жена има право да не бъде сексуално атакувана. Това се отнася и за децата. Децата трябва да се чувстват сигурно в виртуалния свят. А когато говорим за тероризма, трябва да мислим по същия начин. Аз съм тук в парламента от 8 години и трябва да кажа, че не винаги мислим толкова често за тези неща. Когато има терористична атака, трябва трябва да знаем, че тероризма засяга всички. Няма значение дали той идва от ляво или от тясно. Националните парламенти трябва да бъдат чути и трябва да има сътрудничество с гражданското общество и агенциите. Има служба за подкрепа на жертвите. Подкреп... Изработват се текстове в тази област. И мисля, че за да се преборим с тероризма, трябва да имаме ангажимент от обществото. Ролята на жертвите е много важна. Изключително важна, както казахте вие. И мисля, наистина трябва ни европейски инструмент за защита на жертвите. До момента нямаме такъв инструмент, защото държавите членки действат поединично. Благодаря, Тереза. Господин Хосе Крус Пасаран от Испания. Национален депутат. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на нашите гости на експертите за техните коментари и благодаря на комисар Кинг. Искам да поставя един въпрос към господин Кинг. Вие сте от Обединеното кралство, директорът на Европол също е там. А сега Обединеното кралство иска да напусне Европейския съюз. Знаем, че е, по въпросите за сигурността Обединеното кралство играе ключова роля. Имам в този смисъл един въпрос. В този развод, както е, се окачествява разделата с Обединеното кралство. Е, след този развод, как ще изглежда ситуацията е, със сигурността, как ще изглежда сътрудничеството с Обединеното кралство? Ще може ли да се чувстваме също така сигурни в домовете си, както и до сега? Явно има различни перспективи към проблема. Има възможности за сътрудничество, но имаме и обща цел. Как ще я постигнем? Как ще постигнем общата цел за сигурността? Искам да подкрепя това, което каза преждеговорившата колежка. Трябва да имаме европейски инструменти – за осъществяване на сигурността. Е, чухме, че има мерки, които се взимат спонтанно. Терористите обаче могат да идват от арабските страни или от Испания, така че важно е да актуализираме законодателството. Трябва да атакуваме както терористичните атаки, така и причините за тероризма. а също така и политическите, псевдополитическите идеи на терористите и джихадистите. Благодаря. От Португалия, от, от Европейския парламент, госпожа Ана Гомеш. Благодаря. Моят въпрос към комисаря и към Европол е следният. Не смятате ли, че има малко инвестиции от държавите членки в превенцията? Превенцията на радикализацията. Не смятате ли, че трябва да имаме повече политики, повече усилия? Нито то не само в укрепването на полицията, но и укрепване на политиката за сближаването. Вие говорите за чуждестранните бойци, но мнозинството от тях идва от Европа. Това са хора, които са отчуждени от глупави политики, включително и економически политики, политики на отчуждаване, на отделяне. Вие знаете, че има и връзка с малките престъпления, е, заради които хората биват хвърлени в затворите и там се радикализират. Не смятате ли, че нашите правителства са подценили важността на борбата срещу прането на пари? И тук въпросите с киберпрестъпността, с малките престъпления са свързани. В момента вървят преговори за прането на пари и за мен е странно, че държавите членки се занимават толкова с данните на пътниците в този в този контекст. Има трансфери на пари, които не се про, про, проверяват. Комисар Московиси каза, че това е основен въпрос. Въпрос, който се подценява от държавите членки. А именно прането на пари. Не смятате ли, че господин комисар трябва да се насочите към този въпрос? Ще започна да меря много стриктно времето, колеги, от националните от националния унгарски парламент Моника Барнос. Аз също искам да благодаря на комисаря и на европейските депутати за организирането на този диалог – Тероризмът е предизвикателство на нашето време. За това трябва да намерим отговор на глобално равнище. Трябва да се съсредоточим върху практическите аспекти на проблема. Унгария следва разпоредбите на резолюцията на съвета за сигурност на ООН, а и разпоредбите и заключенията на други международни институции. През 2013 година създадохме Центъра за анализ на тероризма и терористичните заплахи. Е, в този център се изготвят оценки, доклади и благодарение на тези доклади се актуализират законовите разпоредби в Унгария. Сега, обмен на информация, това е нещо много важно. Ние подкрепяме обмена на информации между разследващите служби. Подкрепяме това, което каза колегата от Португалия. разпоредбите на директивата за личните данни на пътниците трябва да се приложат от държавите членки. Трябва да има превенция на радикализацията и също така трябва да се погрижим за създаването на една смесена парламентарна група за сигурност, която да следи прилагането на регламента за Европол нещо, за което се изказаха участниците във форума на Братислава, в Братислава. Благодаря. От Европейския парламент, господин Агилар. Like address... Благодаря, господин председател. Искам е, да благодаря на комисаря Кин, че е тук за това, че разговаря с представителите на Европейски парламент и националните парламенти и да му благодаря за съобщението от април тази година за Европейския дневен ред за сигурност, което надгражда върху съдържанието на е, първото съобщение от Испанското председателство 2010 година, когато бе сложено началото на пространството на правосъдие, свобода и сигурност. За мен обменът обмена на информация е от огромно значение. Но обменът на информация, да кажем, що се отнася до обмен на информация за съдимост и работата на съвместните екипи за разследване, изискват правна рамка, политическа воля, съответните технологии и най-вече обучение, капацитет – има някои случаи, в които се сблъскахме с огромната хетерогенност на полицейските органи в Европейския съюз. Дори в рамките на една държава, вижте Испания, Гвардия Сивил, Националната полиция, Регионалната полиция, Автономната полиция, Местната полиция. И това са все органи с различни структури, различни заплати, различни програми за обучение, различен капацитет. Има ли някаква яснота или е, инициатива или стратегия страна на комисията за това как можем да преодолем този тип е, трудности, за да постигнем е, възможно най-добри резултати и действително полицията да е способна да обменя информация. Благодаря много. Господин П... Найота Козамболи. Госпожа. Козамболи името ми. Благодаря, господин председател. Искам да направя един коментар, който може да отговори на някои от въпросите, повдигнати от някои от предходните оратори. Господин Мецъл спомена по какъв начин правните норми могат да помогнат за преодоляване на терористичните атаки. Мисля, че тук отговорът е, че трябва да гледаме причините за тероризма. Ако държавите членки предлагат социални правни норми, те могат да създадат условия, които да позволят да се борим срещу това усещане на терористите, че те няма какво да губят. Това е едно от основните ам, неща, които кара хората да прибягват към подобни действия но на много места нещата се влушават. Някои са загубили семейството си, загубили са родната си страна, напълно отчаяни са и това може да доведе до тероризъм. Това е много важен въпрос. В Гърция има правни норми, които транспонират множество директиви. Въведени са съответните норми в наказателния кодекс. Подпомагането на терористичните атаки е престъпление. Е, увеличихме сътрудничеството между съдебните системи, между държавите като цяло. Е, трупаме повече опит, е, опитваме се и през образованието да се борим срещу радикализацията. Времето ми е изтекло. Добре, приключвам до тук. Извинявайте, е, много ми е неудобно да ви прекъсвам. Толкова сте пътували, за да стигнете до тук. Но, за съжаление, се налага. Е, Катерина Чиничи, Европейски парламент. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря Кинг. Благодаря и на гостите, които са тук. Благодаря и на комисаря за сериозните мерки срещу тероризма. Тук важните въпроси са превенцията, борбата срещу престъпността и устойчивостта. Що се отнася до превенцията, много е важно да се борим срещу радикализацията и трябва да правим инвестиции в сериозни проекти. Например, да работим с агенции в, и, и а, с институциите в областта на образованието, за да може да се продолеят усилията на тези, които търсят млади, уязвими хора, за да ги радикализират. в затворите също трябва да има мерки. Трябва да се занимаваме и с въпроса за завръщащите се чуждестранни бойци, които е, се връщат обратно в много страни, е, където е, има сериозни, е, сериозно трупан опит. Е, трябва да работим за превенцията в затворите. Организираната престъпност, там трябва да има сериозни стратегии. И не говоря тук само за мафията подобни организации. В тази връзка моята страна, за съжаление, има богат опит. Говоря обаче за престъпни организации, които се занимават с много сериозна трансгранична престъпност, като трафик на хора или сериозни економически престъпления. Трябва да хармонизираме европейското право във всички страни и може би като начало трябва да установим определени правила, които да включват ясна дефиниция за организирана престъпност и за сътрудничеството в тази област. И накрая, устойчивостта. Тук много важното е да има подкрепа на жертвите. Благодаря ви за всичко, което правите в тази връзка и за новата директива за подкрепата за жертвите. Благодаря. националните парламенти. Маню Хулс казва председателя. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Кинг, за това, че ни каните на днешното събитие. Това е много важен въпрос. и сериозно предизвикателство за всички национални парламенти. Е, в Швеция, в Стокхолм, наскоро също преживяхме терористична атака. И чакаме резултати от съвместната ни работа на ниво Европейски съюз, за да се преодолеят подобни атаки. Е, положително приемаме много от предложенията, идващи от европейското равнище, особено за мен на информация и засилване на сътрудничество между държавите членки в Европейския съюз. Тук искам да направя коментар по киберпрестъпността. Искам да говоря за информацията, която се разпространява по интернет. Разговаряхме по тази тема в Комисията по конституционни въпроси в Швеция и стигнахме до заключение, че няма как да принудим доставчиците на интернет услуги да блокират този тип информация. Защото има съображения, свързани с свободата на словото и с не нарушаване на правата на човека и а, правата на гражданите като цяло. Мисля, че тези мерки трябва да бъдат а, въвеждани а, на доброволна основа. Има ли предложения, които да могат да включват доброволни мерки? а не да се задължават доставчиците на интернет да блокират разпространяването на информация по интернет. Благодаря много от Европейския парламент Натали Гризбе? Благодаря, господин председател. Благодаря на нашия комисар Сър Джулиан за това, че инициира този важен дебат, който високи цени. Благодаря и на представителите на националните парламенти за тяхното участие. Действително важно е да се направи ясна оценка на политиката в областта за сигурност. Миналата седмица вече разговаряхме по темата в комисията Либе и имаше проучване за мерките срещу тероризма в Европа. Един от елементите в проучването, което, което ми направи особено впечатление, беше огромния набор мерки, и политики за борба срещу тероризма в Европа. Има толкова много мерки на толкова много места, че се безпокоя за възможността за координация на усилията. Още нещо по въпроса за тематиката. Много е важно да се вписват всички тези мерки в рамките на върховенството на закона и в рамките на зачитането на определени граждански права. И в тази връзка, що се отнася до мерките, те трябва да са тясно свързани и да съответстват и да не са в противоречие с първичното вторично право на Европейския съюз и юриспруденцията на съда. И накрая от институционална и дългосрочна гледна точка искам да спомена, че принципа за субсидиарност не означава всяка държава членка да действа само на своя територия и да няма грижа за другите. И така, можете ли да ни кажете нещо повече за това как се вписва идеята за европейска сигурност и как се комбинира тя с суверенитета? Господин Навида Санасалскас от Литва на Литавския парламент. Noriu pabrėžti, kiek svarbus bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais. Бутент тен приемами спрендима и курия лиеч. Благодаря ви много, господин комисар, за тази инициатива. Сътрудничеството с националните парламенти е изключително важно. Те взимат важни мерки, свързани с вътрешната сигурност. Мисля, че комисията би трябвало да направи предложение да има платформа за сътрудничество с националните парламенти, за да се обменя информация. Националните парламенти обсъждат законови актове. Тези актове са тясно свързани с управлението на различни заплахи. Този месец работихме по анализ на данните за предотвратяване на терористични заплахи. На наша територия, в моята страна, терористични атаки не е имало, но това не значи, че такава заплаха няма. Мисля, че включването на националните парламенти в разработването на такива превентивни мерки е от огромно значение и бих искал да зная какво смята комисаря по този въпрос. Благодаря, господин Бони на Европейски парламент. Благодаря ви много, че организирахте тази среща. Сътрудничеството на европейските институции с националните парламенти е от огромно значение. Е, то е важно, за да може да се постигне координация и съвместно действие националните парламенти работят по законовите норми на национално равнище, както и по мерките за приложението им. И това въжи и за директивата за борба срещу финансирането на тероризма. Благодаря ви за това, че говорихте и за постиженията, и за пропуските или не, местата, където има недостатъчна информация при събирането на данни. И така трябва да направим всичко възможно да действаме и да се противопоставим на ам, твърдения, че Европа е безсилна и че не може да се е, не може нищо да направи. Това е напълно навярно. През последните години е направено изключително много и то трябва да се знае. Разбира се, има и какво още да се направи, но това, което е направено, трябва да се знае. Има, например, нова система за обмен на информация и е, тя е изключително важна. От тук нататък имаме нужда от националните парламенти и националните правителства, които трябва да са готови да обменят информация. За съжаление, някои държави не, очаква, не участват достатъчно активно. Благодаря, господин Бони. И за Европейски парламент, госпожа Биргит Сипо. Сповядайте. Благодаря. Мисля, че говорим за много различни неща днес. И нека ви напомня, ние сме готови за всеки терористичен акт да говорим за нови изисквания, които трябва да изпълним. Говорим за промяна на Шенгенския кодекс, е, за директ... променяме директивата за личните данни на пътниците, укрепваме, данни, е, укрепваме външните граници. И не зная с в следващата атака ще имаме следващата мярка и следващото заостряне на изискванията. Е, националните мерки създават ушким допълнително сигурност и по-малко, все по-малко внимание отделяме на въпроса как се прилага всичко това, което решаваме тук. Много често това, което е на лице като законодателство, не се прилага достатъчно на място. Ето, имаме идеята за обмен на информация. Но даже на национално равнище, в рамките на една държава, информацията не тече. Много трудно е тогава информацията да тече добре на европейско равнище. И аз иронично искам да попитам какво ще направим в бъдеще, ще забраним ли е, тировете изобщо, защото те могат да бъдат използвани като инструмент на терористична атака. Нека наистина подобрим обмена на информация и нека наистина прилагаме по-добре законодателството. И нека си помислим, защо европейски граждани стават атентатори. Защото от последните е, години атентаторите не са атентатори дошли от трети страни. Повечето идват от, от нашите общества, така че превенция, интеграция и радикализация, това са ключовите теми тук. За това трябва да, дойдат, да отидат повечето средства. За това трябва да отиде повечето внимание. Благодаря госпожа Моника Холмайер. Аз ще продължа там, където спря Биргит. Наистина, <clears throat> още през 2012 година имаме съответните решения за адекватно но съхранение на информация за шенгенската система ШИС. много време мина и нищо не се случва. За разпоредбите не се прилагат. Няма сътрудничество в областта на, на обмена на информация. Това е така. Сега, не смятам, че всичките инструменти вървят против човешките права. Не смятам това изобщо, защото европейските директиви винаги включват уважението към човешките права и тяхното опазване. опазване. Ние винаги е, имаме този аспект. Въпросът е всяка държава членка, когато е, транспонира законодателството, да вземе предвид своите традиции и да уважи човешките права. Тоест, трябва да има адекватен баланс тук. Ако обаче се допускат грешки от страна на държавите членки, това не означава, че това е дефицит на Европейската директива, защото директивата дава, задава рамката. И Европейската комисия е пазителка на договорите, тя е, трябва естествено в такъв случай да реагира, според мен. Саркастично е да се каже, че трябва да забраним тировете. Никой не иска това да се случи, никой няма да направи а, такова, а, такова, а, такова предложение. А в крайна сметка, благодарение на нашето законодателство бе предотвратен а, е, атентата от Берлин да е, да има по-лоши въздействия, по-огромни въздействия, защото благодарение на предписаната от Европейския съюз система за спиране, е, тира бе спрян. Така че не става дума непрекъснато за заостряне на изискванията, става дума за запълване на пропуски. Така че наистина хубаво е да имаме един преглед, една оценка на ситуацията, за да може да запълним пропуските и да дадем отпор на терористите. Thank you very much. And next... Благодаря. Следващият оратор от Европейския парламент е госпожа Суинберг. Благодаря. Европейският съюз трябва да е проект за мир и трябва да той да осигури свободата и равноправието. Това е една чудесна идея, но виждаме, че именно една от заплахите за нашата свобода идва от Европа, терористичните заплахи. Те идват от нашата среда. Сещам се за последния атентат в Швеция преди един месец. Е, атентаторът беше беженец, чи, чиято молба за обежище беше отхвърлена. Той е имал връзка с с ислямската държава. И хората се чувстват несигурни. Аз също, аз не се чувствам никъде сигурна, не се чувствам сигурна. Когато пътувам от Швеция за Брюксел, минавам по през моста, по моста или пък с ферибота, ми няма контроли на ферибота. Винаги може да се случи терористичен атак, терористична атака. Видях, че няма контроли и на моста, трябва да помислим за тези пропуски. Преди две седмици бях в Штатите. Е, американците се оказват, че не искат да пътуват в Европа. Те изчакват ситуацията да се успокои. Може би Колеги, може да ми помогнете, като пазите тишина? Моят въпрос. Борбата срещу тероризма. От три години говорим и за резолюцията на ОНЕ. Нищо не се случва обаче. Трябва да има санкции. Трябва да има конкретни мерки. Джихадистите трябва да бъдат върнати обратно. Госпожа Стивенс. voorzitter. Beste collega's. Ik heb een drietal punten. Благодаря много, господин председател. Уважаеми колеги, искам да направя няколко коментара. Миналата седмица беше организирана инициатива за Европа и за терористичните атаки и стигнахме до извод, че разполагаме с множество инструменти, които трябва да се използват по-добре, а не да се създават нови документи. И това трябва да ни позволи да постигнем по-голяма ефективност в работата си. И още нещо. Бе казано, че големият проблем е обменът на информация, на данни. Да, действително, това е важен приоритет и трябва хората да действат по-бързо, по-ефикасно и да има по-добро взаимодействие между полицията и другите органи трябва да се осъществява връзка между различните типове а, данни, защото по-настоящем информация се събира, обаче тя е много а, а, отделена. И за радикализацията четох в медиите, че един от 23-ма затворници в Белгия може да бъде радикализиран. Това е много сериозен проблем, защото тези хора после се освобождават, връщат се към обществото, могат да се свържат с мрежи за подкрепа, които съществуват и повторно ще се върнат към системата. И така, в тази връзка, вземайки предвид как работи федералната полиция в Белгия. В Моленбек има много хора, които имат връзки с терористични мрежи. Това е ужасно обезпокояващо. И как изобщо можем да се занимаем с този въпрос за дерадикализацията при положение, че нямаме опит? хората трябва да са по-ефективни. Господин комисар, смятам, че трябва да се използват различните инструменти и фондовете трябва да могат да се използват от държавите членки, за да се е, води политика за дерадикализация. Да се види какви са възможностите и какво могат да направят държавите членки. Благодаря, господин комисар. A big thank you um, to the National Parliament. Много благодаря на представителите на националните парламенти за е, поставянето на тези толкова интересни теми и за дисциплината в изказването. Оценяваме ги високо. Сега давам думата на комисар Кинг, за да чуем и неговите реакции в тази заключителна част на нашето заседание. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Комисията по граждански свободи в Европейския парламент за организиране на тази дискусия. За мен е изключително полезно и много благодаря на всички тези, които направиха усилия да пътуват до тук днес. Освен целият обмен на мнения, под твърдото и стегнато ръководство на председателя на вашата комисия, Имаме възможност и помежду си да обсъдим нещата, да споделим писмени материали. Възможността за контакти с мен остава отворена. Възползвайте се, за да получавам а, и вашите мнения. Аз а, си извличам много заключения от нещата, които се казаха днес тук. Първо, Заплахите са много и, много и свързани с много предизвикателства. Напълно съм съгласен с тезата, че не бива да губим надежда обаче. Постигнали сме напредък, убеден съм в това, но остава още много да се работи. А и самите заплахи по естество се развиват и променят. И затова и ние трябва да се движим в крак с тяхното развитие. Парламентаристите подчертаха колко е важно да се прилага съответното законодателство. Това безспорно е така. Много са предизвикателствата и с регистъра на пътническите данни и други. Но ние не можем просто да коментираме, че има проблем. Трябва да мислим какво можем да направим в е, посока на по-ефективно изпълнение на възможностите. Тук е, започна и дискусия за възможност на обмен на мнение с националните парламенти. Трябва да помислим е, какви по принцип са пречките за обмена на информация и какво може да се направи с цел те да бъдат преодолени. А, тук а, се засяга цял кръг от въпроси и проблеми. Технически проблеми, обучение, финансиране, но също и е, елементи на националната култура. И ние трябва да ги разгледаме и да помислим дали можем да направим нещо, за да е, преодолеем и културните пречки е, към, за, промя... за обмяната на информация. Споменаха, бях, ни бяха европейските агенции, те вършат фантастична работа. Някои от тях в много трудни обстоятелства. Ние трябва да сме наясно обаче дали те получават цялата подкрепа, от която имат нужда и която заслужават. Гражданското общество и съответните му представители тук съвсем правилно е, коментираха е, колко изключително важно е защитата на нашите основни права. Аз приветствам повдигането на този въпрос като част от обмената на мнения днес. Смятам, че той трябва да получи своята съответна оценка. Ние трябва да сме наясно какво отстояваме, да се учиме от опита си и е, надявам се, че ще можем да продължим с е, това да бъдем водещи е, в стандартите в това отношение, да, да водим в света. И не става дума само за формулирането на законодателство, но и за изпълнението му. Много сериозно си отбелязвам коментарите ви за необходимостта от контрол и дискусии при изготвянето на законодателството, но и също когато се осъществява надзор за изпълнение на това законодателство. В такъв смисъл би следвало законотворчеството и законодателството да включват и процедури за преглед. Трябва да наложим този тип култура. Култура на прозрачност, която, надявам се, нашата среща също въвежда. Ние е, въвеждаме като престъпен състав някои елементи от е, дейността е, на тероризма и подкрепата на тероризъм. Не бива да се въздържаме е, от, да, да го правим. Но трябва също така да обсъдиме някои от аспектите на този проблем. Тук бе е, споменато и проблема с хората, които се връщат от, е, е кримина... от е, терористични области тук се стига до а, въпроса колко абсолютно е необходимо да продължим да работим а, за превенция за и а, дерадикализиране. Това е основен елемент от нашата дейност. Още няколко важни е, теми бяха повдигнати в дебата, отбелязал съм ги всичките. Искам да коментирам по-специално въпроса с жертвите. Не бива да забравяме, и това е много важно, че и организираната престъпност и киберпрестъпността е, създават нов вид жертви с нов вид проблеми. Не бива да го забравяме, това трябва да е част от основен елемент на нашата реакция. Превенцията трябва да бъде обмислена в един много всеобхватен подход. Считам, че имаме е, структури, е, примерно мрежата за информиране за дерадикализация радикализация. Но трябва да сме наясно, че превенцията означава работа от всичко, което се случва в нашето общество, в затворите и това, което виждаме на интернет. Тоест трябва да се работи на много и на всички нива. Обучението помощта в подкрепа на отделните личности, било то активисти на гражданското общество, работещи в съдебната система, или полицаи, е, работещите в е, законоприлагащите органи или гранични служители. Ние трябва да огледаме е, всичко, което правим и да страните членки да преоценят подкрепата, която оценяват на тези лица. Също така, трябва да работим съвместно националната ните парламенти, националните власти, европейските институции. Един от въпросите, зададени тук от парла... национални депутати, бе как националните парламенти могат да дадат своя принос. Сега има нов механизъм за надзор в Европол – ще влезе, т.е. разпоредбата влезе в началото на май. Добре е да се огледа как може да бъде използван този метод и другаде. Знам, че Европейския парламент се среща регулярно с националните парламенти, евентуално може да се използват подобни форуми за осъществяване на контрол. В оценката ми, е, в светлината на това, което вие казахте, ще търсиме области в законодателството и помощна дейност, обмяна информация, финансиране, мрежи за подкрепа, обучение, е, да намерим един удовлетворителен и е, достатъчно ефективен отговор. Ще търсим и области, където е необходимо да се работи още особено по отношение на прилагане на законодателство, Ще търсим и какво трябва да се промени, евентуално изменение на съществуващото законодателство или евентуално нови законодателни инициативи. Същевременно, искрено се надявам, че при оценката ще можем да видим работата, която извършваме на европейско ниво, включително законодателна и друга, как се транспонира на национално ниво и евентуално кое е, извършващото, на, извършващо се на европейско ниво може да бъде прекратено и да се върне да се извършва на национално ниво, да не се наслагват слоеве и слоеве от дейност. Трябва да се направи оценка на кое ниво е, е получаваме най-добри резултати за съответната дейност. Оценката ще излезе през юни. Там ще се съдържат предложения, идеи, но това няма да е окончател край на нашите усилия. Напротив, ще предложиме е, идеи и ще се продължи работата и с другите институции, и с страните членки, и с националните парламенти за е, формулиране на евентуални бъдещи политически инициативи в тези области, включително и през втората половина на мандата на комисията. Благодаря ви много за вашето участие и за информацията, които получих от вас днес преди обед. Председателят, благодаря ви, господин комисар. Очакваме тази пространна оценка на положението с сигурността през юни. Надявам се, че подобни срещи са полезни, защото огромна организация стои за тях. Тук има депутати от националните парламенти, експерти и никак не е лесно да се организира подобна среща. Надявам се колегите от Европейския парламент, които са тук и работят по Европейската програма за сигурност, са, са убедени колко е- са важни подобни взаимодействия, защото в страните членки има огромно ниво на очаквания. И не става дума само за директивите, които са прияти, но и за други междуправителствени споразумения, като това от Прюм и други. Благодаря на всички национални депутати и евродепутати, които присъстваха на секретарията, който организира срещата, на вас, господин комисар, който с вашата работа работите по толкова сложната област европейска сигурност и по този начин давате един демократичен на възможност за обсъждане на тези толкова важни за гражданите въпроси. Благодаря на всички колеги за вниманието и присъствието. Благодаря и приятен ден!